за дейността на Европейския парламент, заедно с председателя на съвета 15 правни акта. Е, съгласно обичайната законодателна процедура. Не са е, внесени до този момент изменения. Е, заглавията на съответните правни актове ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание.